Скъпи колеги. Скъпи колеги, скъпи колеги, приканвам ви да вземете местата си. La séance est reprise. Заседанието продължава. Най-напред бих искал да потвърди, че госпожа Георгиева е, ще се яви пред нашата комисия утре сутринта в 11 часа за да ни запознае с пакета, който вече е, ще е обсъден и одобрен от колегиума на комисарите утре сутринта върху политиката, която трябва да се води и действията, които трябва да се предприемат във връзка с емиграцията. Е, по дневния ред. Бих искал да уточня, че е, след е, обсъждането и гласуването на доклада 8 ще разгледаме доклад 8А. Това е доклад на госпожа Гарди Сабал е, по бюджет за 2015 година. Сега нека се върнем върху измененията там, докъдето стигнахме с нощи, а именно измененията свързани е, с раздел 4. Първо имаме е, два блока, които ще гласуваме, защото те са плод на компромис. Ще ги гласуваме блок. блок Първият от тях е, е във връзка с възстановяване на проекто бюджета. Поставям го на гласуване. Кой е за? Благодаря. Е, Сврете си ръката. Е, кой е против? Въздържали се? Не виждам. Този компромис се приема. Втория блок от компромисни изменения, кой е за? Благодаря. Можете да си свалите ръката. Противни мнения, въздържали се. И вторият блок е одобрен. Се приема. Пристъпваме към разделно гласуване върху цяла поредица от изменения по бюджетна линия 010302 и изменение 7257 по бюджет 4392 за против. Въздържали се. Изменението се отхвърля. Тези изменения се отхвърлят. ЕФДД 7984. Кой е за? Против? Въздържали се? това изменение се отхвърля. По линия 0505-0306 FDD за против въздържали се. Това изменение е отхвърлено. Сега стигаме до изменение бюджет 4415 за. Кой се въздържа? По-скоро кой е против? Кой се въздържа? Изменението е, е отхвърлено. Е, по линия 05050402 първо изменение бюджет 4414 за, против, кой се въздържа? Е, отхвърля се. На същата линия ЕФДД 7978 за, против, кой се въздържа? То е отхвърлено. 19.03.01.01, бюджет 44.71, за, против, кой се въздържа? Отхвърлено е това изменение. 19.03.01.02. Имаме две изменения. Бюджет 44.72 и бюджет 44.74 за, против въздържали се. И тези изменения са отхвърлени. 19.03.01.03, два изменения 44.74 и 74.75. 4475 за, против, въздържали се. Тези изменения се отхвърлят. Линия 19.03.01.05, бюджет 4478 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 19030106, бюджет 4479 за, против, въздържали се. Изменението се отхвърля. Бюджет на линия 19030107 е, е, бюджет, и 10 4000, бюджет 4308 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет на 19030107. ЕФДД 7980 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 190401 бюджет 4484 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 190601, бюджет 4329 за. Против. Въздържали се. Изменението се отхвърля. Бюджет на линия 210204 го е 7324 за. Против. Въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 210205 ЕНФ 8126 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. 210602 ЕНФ 8128 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 2202-0301 ЕФДД 7976 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 22020302 ЕФДД 7977. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменението е отхвърлено. 22040104 бюджет 4584. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменението е отхвърлено. 190201, бюджет 4469 за, против, въздържали се, изменението отхвърлено. Е, Същата бюджетна линия, е бюджетна комисия 4056 за, против, въздържали се, изменението отхвърлено. Линия 190202, е бюджетна комисия 4481 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 1903-0106, е, е, либерали 8064, бюджет на комисия 4224 за, против, въздържали се. Ако обичате, ще проверим. Готови ли сте? Можахте ли да поставите картите си? Начало на гласуването. Okay. Скрутен е клю. Край на гласуването. Изменението е гласувано с 16 гласа срещу 14 и 2 въздържали се. Линия 1903017. бюджет 4052 за, против, кой се въздържа? Изменението е отхвърлено. Същата линия бюджет 472 за, против, въздържали се, Отхвърлено е. Линия 190302 бюджет 4055 за. Против. Въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 190401 бюджет 4484 за. Против. Въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 190501 бюджет 4047 за против, въздържали се, изменението е отхвърлено, линия 200201, бюджет 4065 за, против, въздържали се, изменението е отхвърлено, линия 210201. Има три изменения. Е, ФАМ 6022, ГОЕ 7323, бюджет 4486. За против. Ще проверим. Скрутин е увер. Начало на гласуването. Hello? И всичко ли е наред? Бон, скътен клуб. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено с 16 гласа срещу 14 и двама въздържали се. А, забележка. На линия 210202. 4045 40-45 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. 210203, бюджет 4044 за. Против. Въздържали се. Изменението е отхвърлено. Изменение 210204. Първото изменение е Комисия по развитие 5705 за. Против въздържали се, изменението е прието. Е, бюджет 4230, господин Рубик, значи то се покрива от предишното. Бюджет 4046 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 210205. Комисия по развитие 5706 за против, въздържали се, изменението е прието. Бюджет на комисия 4637 което има същия предмет и е покрито от предишното. Бюджет на комисия 40-43 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 21020703 цяла поредица от изменения. Комисия по развитие 5710. За. Против. Въздържали се. Изменението е прието. Бюджет на комисия 4231 е покрит от предишното. Либерали 8084 и бюджет 4036. Две еднакви изменения, които са покрити. И бюджет на комисия 4133 13 господин Бърги, Гласуваме за. Против. Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Искате да го проверим? Не. Добре. Бюджетна линия 21020705. Комисия по развитие 5712. За. Против въздържали се. Изменението е одобрено. Линия 21025104, бюджет на комисия 4145 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 210401, бюджет на комисия 4048 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Ли, линия 210501, бюджетна комисия за. Против. Въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 22020301, бюджетна комисия 4058, кой е за? Против Въздържали се. Е, много ръце не се вдигнаха, така че ще проверим. Начало на гласуването. Шкета. Край на гласуването. Добре, изменението е отхвърлено. Ако обичате, вдигайте ръка. 22040101, бюджет 454 за, против. Кой се въздържа? Изменението е отхвърлено. Линия 22040103, бюджет 4261 за, против, въздържали се. Изменението е отхвърлено. Линия 22040202. Първо изменение либерали 8082 за. Против. Въздържали се. Изменението е отхвърлено. Същото се отнася за бюджет на комисия 4297. Бюджет на комисия 4264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Линия 22040203, либерали 8073 за, против, кой се въздържа. Изменението е, се приема. Бюджет 4298 е покрито. Линия 23010601, бюджет 4144 за, против, въздържали се е отхвърля се. Линия 230201, развитие 5719 за, против, въздържали се. Изменението е одобрено. Социалисти и демократи 7140 съвпада, одобрено е, покрито е. Афет 5121 за, против, въздържали се одобрено е. И така, приключихме. Приключихме с измененията и с съгласуването по бюджетна линия 4. Alors, euh, les députés sont en train de recevoir le nouveau. Bien. Un changement technique est Настъпи техническа промяна в списъка, който ви беше раздаден. Мисля, че в момента ви раздават новия списък. Господин основния докладчик съобщава, че изменението е чисто техническо. Е, то не засяга съществото на доклада. Върху плащанията е, върху списъка на пилотните проекти и на подготвителните дейности. Е, всички ли разполагате с документа? Е, ще можем да го поставим на гласуване. Аз ще мога да го поставя на гласуване. Някакви забележки? Няма ли? В такъв случай гласуваме. Кой е за? Сварете си ръката. Противни мнения? въздържали се. Е, този списък е одобрен. И така е, стигаме до останалите глави и незабавно давам думата на докладчика Жерар Депре. Е, мерси, мастер президент. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Когато ми беше възложена отговорността за други раздели, не си представих, че това, с което съм се захванала, е толкова вълнуващо. Искам да благодаря на другите политически групи за тяхното съдействие за бюджета на парламента. Искам да напомня, че преди лятната вакансия постигнахме съгласие, утвърдено в пленарната зала, за да предложим увеличение с 1,6% за парламента, 15% за извънредни разходи, сигурност на сградите и киберсигурността. Новостите с резултат от политическото споразумение има три изменения. Едно от тях има значително бюджетно въздействие, 3 милиона повече за създаване на нови места – за новата създадена група и 3,5 за служители на срочни договори за политическите групи. Увеличението на бюджетните кредити е около 6,7 милиона. С взаимодействието на другите групи под натиска на някой от тях беше решено и ние успяхме да, да компенсираме и изцяло увеличението на тези кредити. Така че бюджета, който ви е представен, е резултат от компенсирането т.е. това, което беше представено в начало преди лядната вакансия, т.е. 1,6% от обичайните разходи, 15 милиона за извънредните разходи. Искам да благодаря на групите за взаимодействието. С тях, въпреки е, е, бих искал по отношение на другите раздели и предлагам да се възстановят кредитите, които бяха предложени от комисията с две изключения. Първият е, съда, тъй като той трябва да разполага с повече възможности, имайки предвид увеличението на броя на съдиите това води до увеличение и засилване на административния капацитет. Ето защо смятам, че трябва да се възстановят кредитите поискани от самия съд, тъй като смятам, че това искане е напълно оправдано. Има още една промяна, която предлагам и знам, че по нея няма консенсус Става дума за Европейската служба за външни дейности. Искам да повторя решението, което аз взех и което ще продължа да отстоявам, въпреки че може да се окажа сам. Що се оказва до службата за външна дейност, първоначалното предложение на комисията предвижда увеличение с 5,1%. Съветът на свой ред предви, е съгласен с 3,79%. Възоснова на направения от мен анализ стигам до заключението, че можем да предложим компромис, както следва. Първо да потвърдим за сигурността пред обмена на информация, криптографията, да потвърдим кредитите поискани от Европейската комисия. Ще ви дам примери. Има поредица от различни длъжности. Има разлика между комисията и съвета и затова смятам, че трябва да има средно между тях. И затова предлагам 4,6% там, къде, тъй като Комисията предлага 5,1%, съвета 3,79%. Кредитите за службата за външна дейност ще се увеличат с 4,6%. Защо направих компромис? По редовете за сградата и свързани, сгради и свързани с тях разходи през последните две години – има увеличение с 70 милиона евро и кредитите за сградите се удвоиха през последните години. И не съм убеден, че при сегашните обстоятелства политиката за инвестиции в сградите е абсолютен приоритет на Съюза. Ето защо е, аз е, потвърждавам, че това са основанията за компромиса, който предлагам. Предлагам увеличение с 4,6%. Аз мятам, че в този сектор увеличението на кредитите е необосновано. Имам едно второ изменение, което беше предмет на разнопосочни мнения. Смятам, че някои кредити трябва да бъдат сложени в резерва, но смятам, че трябва да се гласуват отделно, не като компромис. В резерва ще са кредити по поискани службата за външна дейност за делегация в Иран. Това, че са в резерв, не означава, че не са на разположение. Аз не отказвам откриването на делегация в Иран. Предлагам две неща. Първо, когато имаме работа с диктатура и Иран според мен не е голяма демокрация, има основания да бъдем по-предпазливи в сравнение с взаимоотношенията ни с утвърдена демокрация. Ето защо условията, с които свързвам резерва, за Иран да спазва ангажиментите, които е поел през юли. Тоест е Международната агенция за ядрена енергия да констатира, че Иран е прекратил всякаква дейност в областта на използването на ядрената енергия за военни цели. И това аз не предлагам да не аз не отказвам откриването на делегация, просто смятам, че Иран трябва да прояви добра воля. Не би трябвало да се окажем в ситуация, в която Международната агенция за ядрена енергия да достигне до заключението, че Иран не спазва ангажиментите си. Ето защо аз смятам, че под... ние можем да окажем натиск чрез бюджета Иран да спазва ангажиментите си. Това е което исках да кажа. Благодаря на всички политически групи за съвместната работа. Благодаря по-конкретно на главния докладчик за другите раздели. Благодаря и на секретарията за чудесната дейност. Благодаря и на сътрудниците на групата и моите лични сътрудници. Благодаря, господин докладчик, казва председателя. Благодаря на всички, които са ви помагали. Поздравявам ви за себеотрицанието и за усилията, които сте положили. усилията за компенсиране на допълнителните разходи, с които е свързано създаването на новата група и възнагражденията за служители на срочни договори в групите. Сега искам да кажа, че бюджетните органи на Европейския парламент зависят от прецизността на парламента. И тук Комисията по бюджета играе много важна роля. Ние ще имаме възможност да се върнем на тази ориентация вие направихте възможното и съм наясно с това, че трябвало да проявите голямо себеотрицание, за да се стигне до резултата, който е пред нас. Сега, преди да започнем да гласуваме, ще дам думата на господин Рубик. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за много доброто взаимодействие. Мисля, че има много добър компромис по бюджета. Ние сме по 20% по функция 5. Този път не беше толкова лесно. Бюджетът е бюджет на економиите, ние укрепихме европейската демокрация, имаме 4, 43 нови служители в политическите групи. Те ще разполагат с възможността за да работят по-добре и това ще бъде от полза за европейската демокрация и имаме и пост АД-14. На всичко това говори за ангажимента ни към демокрацията. В, по отношение на Европейския съд все още няма правно основание за новите съди. Ето защо ние чакаме това ново правно основание да бъде представено, за да има допълнителен и коригиращ бюджет, при това своевременно би трябвало да дадем възможност на компетентната комисия да си свърши работата. Знаем позицията на ФЕД по Иран, както и службата за външна дейност, е, имайки предвид и ситуацията в Йемен, е важно ние да сме там, да влияем върху събитията и решенията и да следим е, решенията да се спазват. Тук не съм съгласен с докладчика и моята политическа група смята, че Европейския съюз трябва да бъде на място и, и да присъства там, за да влияе върху решенията. Ето защо ЕНП подкрепя позицията на ЕНП и създаването на делегация. От жизнено значение е Европейският съюз да използва влиянието, с което разполага, за да предотврати конфликт на религиозна основа. В заключение, искам да кажа, че Европейската комисия работи с нас в дух на диалог и сътрудничество. И мисля, че това ще намери отражение и във вода. Някой друг иска ли думата? Не виждам. И сега преминаваме към гласуването. Преминаваме към гласуването. Най-напред по, по общата стратегия на докладчика става дума за възстановяване на проекто бюджета. Кой е за? Против? въздържали се няма. Раздел 2. Европейски съвет и съвет. Гласуваме Амбок по измененията Кой е за? Против? Възържали се? Отхвърлят се. По резерва и бюджета на 2000 изменения на зелените на 7709 и 412. кой е за против Отхвърлят се. Раздел 4. Европейски съд. Гласуваме измененията. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласува се. Приема се по резерва по бюджетен ред 1000 и изменението на госпожа Грефе. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Бюджет 412, Кой е за? Против? Да проверим. Моля, гласувайте. Скрутен е клю. Край на гласуването. Приема се 17 гласа за, 15 против. Бюджет 43-15. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Предложение на докладчика по раздел 6 Европейски економически и социален комитет ред S6S1 бюджет 2401 и ред 1220 бюджет 2402 на гласуване анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласува се. Разделно гласуване. 1400-7987 разделно гласуване до 7994. Кой е за? Против? Въздържали се? Измененията се отхвърлят. Други забележки. Бюджетен ред 1004, бюджет 4604. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се предложенията на докладчика по раздел 7. Гласуваме блок по изменения 2005, 2508, 2501, 2502, 2503, 2505, 2506, 2507. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се разделно гласуване Амблок по изменения 7996, 7995, 7997, 7998, 7999. Осемдесет и две петдесет, осемдесет и две петдесет едно, осемдесет и две петдесет и две, осемдесет и две петдесет и три, осемдесет и две петдесет и пет. Кой е за? Против. въздържали се, отхвърлят се измененията по коментарите по ред 1000, 4490, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. предложение на докладчика, раздел ли 10, служба за външна дейност. Поредица от изменения. Бюджет 2803, 2800, 2801. 2803, 2803, устно измерение на докладчика, поредица от изменения по-нататък. 2803. Гласуване Амбок. Подлагам на гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се. Тези изменения се отхвърлят. Изменение изменения, които ще се гласуват амблок, които могат да бъдат подложени на гласуване, защото измененията на докладчика не са приети. Изменение АФЕД 5019, 5022, 5023, 5024 до 5026. Кой е за? Против? въздържали се, приемат се. Сега изменения на групата Европа за свобода и пряка демокрация, които могат да бъдат господин Бог, 82-56. И тъй като измененията на ФЕД бяха гласувани, това пада и стигаме до следващото гласуване, което ще бъде в два блока. Първият 80 56 82-61, кой е за, против, въздържали се. Приемат се. Извинявайте. Отхвърлят се. Моля за извинение. И по-нататък измененията. ФЕТ 5020, 5021. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. по ред 2200. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега имаме три изменения, които ще се гласуват по-отделно. 2802 с ус устно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. стигаме до раздел 1. Тоест, бюджета на парламента. Първия подблок. Кой е за? Кой е кой е против? Въздържали се. Първият подблок е одобрен. Вторият подблок. Подлагам го на гласуване за. Против. Въздържали се. Одобрява се. Другите изменения. Преминаваме към измененията предмет на разделно гласуване. Господин докладчик, извинете ме, но струва ми се, че приехме първите два блока. Това означава, че са одобрени всички е, компромиси, които са били предложени и можем да гласуваме анблок. Има ли възражение срещу това предложение? Съгласни ли сте? Имате списък, няма смисъл да изброявам всичко. Подлагам на гласуване. Кои са за? Измененията, включени в списъка за разделно гласуване. Благодаря ви. Кои са против? А кои се въздържат? Отхвърлят се тези изменения. Във връзка с резервите имаме едно изменение, бюч 4320. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Това изменение се отхвърля. Dernière liste de vote. Последен списък за гласуване плащанията. Sur les paiements, nous avons... За плащанията Има един първи подблок. Подлагам го на гласуване. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Този подблок се одобрява. Втория подблок, кой е за? Кой е против? Въздържали се. И този втори подблок се одобрява. Преминаваме към разделното гласуване. Кой е за първото изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Изменение 79, 76 и ФДД. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? 79, 77 ЕФДД. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Бюджетът е 41.10, т.е. изменение на бюджетната комисия 41.10 се оттегля. Сега да гласуваме като цяло. Има ли гласуване като цяло, пита председателя. il peut espérer que la conciliation Можем да се е, надяваме, че помирителната процедура ще протече със същото разбирателство и достоинство. Тогава ще бъде и измерена стоеността на нашата работа и ще имаме възможност да говорим по този въпрос отново. Връщаме се към дневния ред и останалите въпроси, включени в него. Mais avant cela, peut-être que nos rapporteurs euh, souhaitent exprimer leur satisfaction. Monsieur Fernandez, voulez-vous... Може би докладчиците ще искат да изразят удовлетворението си. Господин Фернандес. Э, Благодаря, господин председател. Бих желал да изразя удовлетворението си от э, целият този процес, от начина по който той протече. Искам още веднъж да благодаря на всички докладчици в Сянка, да благодаря на всички координатори на политически групи, на секретарията, благодаря също на всички съветници. Благодаря и на председателя на нашата комисия, тъй като тези предложения успяхме да постигнем съчетание между потребностите и необходимата строгост и економии в бюджета. Този бюджет отговаря на висотата на предизвикателствата пред нас. Те са многобройни. Голяма част от тях възникнали съвсем неодавна, да кажем, беженците – още 1 милиард и 100 милиона евро допълнително се отпускат към бюджета, който е поискан от комисията, за да може да се реагира в спешен порядък. Безработицата също е трудност, която не можем да забравим. Има тук множество важни програми за заетост на младежите, например. Дължни сме да изпълним ангажиментите поети с многогодишната финансова рамка. Допълнителният бюджет, който предлагаме за Хоризонт 2020 и за Европейския механизъм, тези ангажименти са потвърдени. 500 допълнителни милиона евро е, се отпускат в помощ на земеделците, които страдат е, в сектора на млекодобива. Е, това са все действия в изпълнение на нашите ангажименти. Сега предстои да видим дали съветът ще успее да конкретизира и да осъществи на практика тези декларации, които ние сме записали. Виждаме, че в е, някои случаи солидарността не се е, преследва и не се осъществява така, както бихме желали. Надявам се, че консенсусът, който ние постигнахме тук, ще се пренесе и в съвета, че ще се стигне до общ консенсус в крайна сметка. Съветът е този, който сега трябва да реагира бързо. Ситуацията е извънредна в момента и сме длъжни да използваме цялата гъвкавост, целият потенциал на, и, гъв, на гъвкавостта, вложена в нашия бюджет, да отпускаме допълнителни суми по изключение е, в различни бюджетни редове, там където е необходимо това, очакват гражданите на Европейския съюз от нас. Благодаря. Сега е, Предстои е, в помирителната процедура е, също да се положат много усилия. Надяваме се, че министрите ще присъстват масово и че най-сетне ще бъде проведен истински диалог между представителите на изпълнителната власт на всяка държава членка и представителите на парламента. Надявам се в следващите е, месеци да общуваме повече и с министрите, пряко, защото нищо не можем да постигнем, ако министрите не ни съдействат. В противен случай е, ще бъдем принудени да претърпим разочарования при изпълнението на този бюджет. Да, е, лесно е, е да се гласува за ограничения за ИР-7, например, но когато се стигне до диалог, е трудно. Спомням си, когато бях е, председател съвсем в началото, преди е, е, една година, колегата Завал представи изменения в проекто бюджета с много убеждение, с голяма убеденост и нищо не проистече от тях. Комисията по бюджета така работи. Тя минава през моменти на много голямо удовлетворение, на ентусиазъм, но е необходимо да се въоръжите с сила за това, което предстои. Господин докладчик, имате ли коментари? Съвсем накратко, господин председател. Е, изцяло се е, присъединявам към вас е, оглед изразената от вас надежда, че по време на помирителната процедура министрите ще се присъединят към нас около тази маса, страхувам се обаче, че тези надежди няма да бъдат изцяло оправдани. Колегата Хосе Фернандес спомена приоритетите на бюджета. Мисля, че доста добре работихме, за да ги отстоим. Но ще споделя едно безпокойство във връзка с нашата комисия. Финансовите перспективи представляват е, една сравнително ограничителна рамка за парламента. Ако ние а, е, не се съобразим с а, е, тази опасност да възстановим първоначалния бюджет на комисията или да направим съвсем механични изменения, няма да ни остане много да правим. Затова искам да бъдем на висотата на политическата отговорност, която ни се припада. Не можем да бъдем просто институция, която слага печат върху предложенията на комисията и да оставяме на други институции да вземат решения за бюджета. Дълбоко бих съжалявал, ако се получи това. качеството си на председател, но и в лично качество бих казал, че изцяло се съгласявам с бележките на Хосе Мануел и на Жерар. Мисля, че всяка бюджетна комисия не, трябва да се стреми да не изпада в самодоволство. Било тук, в комисията, тук или по отношение на политическите групи, или по отношение на съвета. Е, не е наша работа да проявяваме самодоволство, самоудовлетворение. Ние сме избрани. И ние дължим отчет на съгражданите си. Трябва да бъдем в състояние да им обясним, че това, което правим тук, е максималното, което може да се направи в името на техния интерес. И трябва да им заявим, че в нито един момент не се изкушаваме от е, възможността да тръгнем по лекия път. Ние не сме нотариална служба, която само да полага печат върху това, което са и изготвили други. И за това е, дебатите за бюджета представляват голям интерес. Yeah, you, господин Рубик. Благодаря, господин председател. Мисля, че вие поставихте пръст върху раната. При помирителната процедура по време на тристранните срещи трябва да направим така, че е, финансовите министри от съвета да присъстват. Най-малко финансовият министр от страната председател трябва да напишем писмо, да гарантираме неговото присъствие. Ако има причина, поради която той не може да се яви, трябва да отложим тристранната среща. Европейският парламент следва да преговаря само в присъствието на министъра от държавата, изпълняваща функцията на председател на Съюза. Ако той няма време да се яви и ние няма да имаме време да се явим на тази тристранна среща, това трябва да бъде подходът ни към преговорите. И второ, трябва да гарантираме, защото максимална част от преговорите да протекат тук, в Европейския парламент. Следва да запитаме секретарията и да го замолим е, заедно с бюрото да направи необходимите постъпки преговорите да протекат тук, в нашата сграда. Длъжни сме да проявим гостоприемство към съвета. Задължително е и институциите да работят в една благотворна атмосфера. Ако преговорите се осъществяват тук, ние ще бъдем господари на този процес. И ще можем да решаваме какъв да е протоколът. Можем да определяме залите, в които да протичат срещите. Това, господин председателю, ще ни даде голяма сила, голяма власт, надмощие при определене на е, протокола. Мисля, че ние така ще докажем, че сме е, сериозен е, преговорен партньор. Председателят, изцяло споделям казаното. От 1 юли, откакто Люксембург пое председателството на съвета на министрите, Люксембургският министър на финансите е особено внимателен. Той се вслушва в това, което предлагаме. И имаше една тристранна среща, в която той участва лично. И от това участие бе много обещаващо. Надявам се, че сега обещанията ще донесат своите цветове и плодове. Във всички случаи има място и да му бъдат напомнени ангажиментите. Също така трябва да мислим за това да не пращаме асистентите си за участие в тристранната среща. Ако обаче представителството на съвета бъде подценено, тогава ние не бива да се а, отказваме от възможността да ползваме и асистентите си, просто за да покажем, че така не се прави. Je donne la parole à Jas Geyer pour... Давам думата на колегата Гайер за а, сумите за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. just very briefly, we cannot, uh... Съвсем накратко, не можем да и Па да изпращаме асистентите си, защото не им увеличихме заплатите. И за това можем да използваме вместо асистентите една дългодавна френска традиция, тази на празния стол. Moi, je veux témoigner de leur dévouement. Аз, аз мога да свидетелствам е, за тяхната посветеност и е, за усещането им за общ интерес е, който е на първо място в период на финансови затруднения. В никакъв случай не бива да подценяваме положението на публични финанси. Никой не поиска думата по гласуването, което току-що се проведе по проекто бюджета за 2016 година. И така стигаме до много точки, които засягат кредити по фондовете за приспособяване към глобализацията. И първо е, давам думата на Янс Гайер. Не знам обаче той дали трябва да взима думата. Е, да, всъщност вие нямате никакви наблюдения, които да споделите, защото сте ни запознали с доклада на предишно заседание. Имаме цяла поредица от изменения. Изменение номер 3. Кой е за? Всъщност е, можем да гласуваме блок всички изменения. Измененията на Комисията по заедостта. Има две изменения на госпожа Нириада. По измененията на Комисията за етост 2467, е, измененията от 3 до 9, амблок, е, гласуваме измененията за, благодаря. Свалете си ръцете. Е, противни становища. Въздържали се. Измененията се гласуват. Изменение номер 2 на госпожа Нирияда. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 1 на госпожа Нирияда. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. по целия текст. Е, по именно гласуване. Начало на гласуването. Господин Калмар, проблеми ли има? Ще добавим вашата позиция. Край на гласуването. Е, текстът е одобрен с 23 гласа за, 7 е, против и 4 е, въздържали се. Nous en venons toujours sur euh, le fonds d'ajustement. И така, продължаваме да гласуваме по фонда за приспособяване към глобализацията. По делото ЕЖФ, фонд ГАН, господин докладчик и е господин Рубик. Поискахте думата, имате думата. Господин Рубик, първо бих искал да помоля Европейската комисия да бъде особено внимателна към Европейския фонд. Предвид искащите убежище и мигриращите в Европейския съюз, проблематиката изцяло се променя. Така че трябва да помислим върху начина по който фонда за приспособяване трябва да се превърне в нов приоритет. Може би не е уместно да обсъждаме темата, когато гласуваме в момента, но трябва открито да поискаме предложение от комисията и изобщо да говорим открито по темата. Председателят Безспорно е, че емиграцията е, прави още е, по-релефна глобализацията можем да преценим с какви предизвикателства ще трябва да се справяме. Условията за прием в отделните страни, сроковете, след които беженците могат да работят или не, са въпроси, които трябва да бъдат обект на хармонизация в целия Европейски съюз. И така гласуваме първото изменение. Изменение 4 за. Против въздържали се, изменението е одобрено. Приема се. Изменение 5, което е покрито от изменението, което току-що гласувахте. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Изменението е одобрено. Изменение 7. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 9 за, против. Виждам, че много хора не участват в гласуването. Може би трябва да проверим с поименно гласуване по изменение номер 9. Начало на гласуването. Девето изменение. Начало на гласуването. Изменение номер 9 на господин Андел. Край на гласуването. Изменението се приема с 27 гласа срещу 4, но не видях 27 вдигнати ръце току-що. Изменение номер 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 12. За Е, забранени са таблетите. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 13 за. Против. Проверяваме. Безпоименно гласуване. Скъта и е клю. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа срещу 13 и един въздържал се. Изменение номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 3. Госпожа Нирияда. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. Прием... Отхвърля се. И така, е, гласуваме целият текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Е, Текстът се приема с 26 гласа за, 6 против и един въздържал се. Nous en venons toujours sur le fond de la и така, продължаваме да гласуваме по фонда е, за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Делото Ао Италия срещу Италия. Госпожа Вана като докладчик има ли да каже нещо? Не. И така, е, изменение номер 3 на господин Аушверц. За, против. C'est bon Traduction est là. Така, преводът е на лице. От начало, изменение номер 3. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 4. За, против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 5. За. Против. Е, ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Колмел, вие зали сте? Добре, 19 гласа за, 11 против, 4 въздържали се. Това е изменение номер 5, одобрено е. Изменение номер 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Amendement numéro 7, qui est pour?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 Благодаря. Е, противни становища, противни мнения, кой се въздържа? Приема се. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. et sur l'ensemble du... По целия текст, е, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 26 гласа за, 6 гласа против, 1 въздържал се. Пардон. Извинете, искам да взема отношение по състоянието на това досие. Нямам достатъчно факти в папката. Текста е на лице, но не измененията. Така че аз гласувах за измененията, които не знам. Щеше да бъде добре те да бъдат включени в папката. Това е което исках да кажа. Председателя, въпреки това, още от вчера след обед гласуваме само изменение, чето съдържание знаем. Да, да, господин председател, папката. Папката не е забранено да се направи пълна преписка. Това исках да предложа. Председателя, всичко беше разпространено с имейл, с електронна поща. Председателят и така.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 въздържали се, отхвърля се. Параграф 1а, изменение 11. Кой е за? Против. Въздържал се, отхвърля се изменението. Параграф 2, изменение 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 3, изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Приема се 18 гласа за, 13 против, изменение 17 към четвърти параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 4а изменение 19. Две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. 20 изменения. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. За против, въздържа. Да проверим по именно гласуване. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 гласа за, 21 против, 1 въздържал се. Двадесет и второ изменение за. Двадесет и второ изменение за. Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. 23 трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5, а 25 изменение за. 25 изменение. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6, 27 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Искате проверка на 27 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 гласа за, 16 против, 3 въздържали се. 28 изменение за. Против. Да проверим по именно гласуване. Гласуваме 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се при 17 гласа за и 16 против. 29-то изменение за. Против. Да проверим по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 гласа за, 14 против. Параграф 6, изменение, изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение, параграф 6б. Кой е за? Против да проверим изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 гласа против, 10 за. Седми параграф, измене 32 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 23 гласа против, 8 за. 35 изменение за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 37. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преамбюла. Изменение 1 към точка от правила А. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Второ со... изменение. Точка от правила С. Изменение 3. За. Против. Да проверим с чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19 гласа против. Изменение 4 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Да проверим. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Изменение номер 6. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 12 против. И по и сега по целия текст по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 13 против. Сега преминаваме към доклада 8А по коригиращ бюджет номер 6 2015 година по доклада на госпожа Гардия Забал. Има ли коментари преди гласуването? Няма. Мисля, че трябва да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Текстът се приема с 30 гласа за, 2 против и 1 въздържава се. Сега давам думата на госпожа Холмайер. А извинявайте, трансферите във връзка с предишното гласуване. Госпожо Гардия Забала, имате ли наблюдения по трансферите? Това е пряка последица от гласуването за фонда за приспособяване към глобализацията. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, петима против и един въздържал се. Сега преминаваме други раздели за 2015 година. Думата има госпожа Холмайерк. Благодаря, господин председател. Няма да говоря много. Днес трансферите за омбудсмана повдигат въпрос за бюджетния ред, отнасящ се до писмения превод минус 44 000 и минус 31 милиона по друг ред общо минус 72 000 омбудсмана би искал да има повече веб услуги. Това би възлязло на 39 000 омбудсмана. Би искал да има 30 000 за назначаване на служители във връзка с необходимостта от езиково обучение – 5000 за пътувания и разходи за кандидатите, които трябва да пътуват, за да се явят на събеседване преди назначаване. 1000 евро лично омбудсмана да подобри езиковите си умения. Не смятам, че трябва да пречим на това. Предлагам ви да гласуваме за. Има ли възражения? Никой не възразява и не е необходимо да се гласува. Ние изчерпихме дневния ред. Искам да уточня, че следващата, следващото заседание ще започне утре в 11 часа за среща с госпожа Георгиева и срещата предвидена за 7 октомври няма да се проведе. Следващата среща ще бъде в Брюксел 12 и 13 октомври. Иска ли някой думата по точка разни? Ясно е, че това, което беше предвидено за днес след обяд и за утре от 9 няма да се проведе, нито пък в четвъртък. Закривам заседанието. Ще направим пауза от десетина минути, за да могат координаторите да заемат местата си и ще продължим с заседание на координаторите.